ако нямате възражения по дневния ред, считаме дневния ред за прият. Бих искал да започнем, като ви припомня, че това е допълнително заседание в допълнение към обичайните ни е, заседания, предвидени по графика. Следващата ни среща ще бъде на 7 ноември. Както си спомняте, в началото на месец октомври бяха проведени две интересни изслушвания. Първото беше посветено на киберпрестъпленията. Това изслушване ни даде някои интересни предложения, които могат да се използват от докладчика ни госпожа Холмайер. Проведохме също заседания свързано с участието на националните парламенти в контрола по политиката за сигурност и законодателството, както и за агенциите. Идеята е да водим конструктивен дебат, обмен на на добри практики с националните парламенти, както и разглеждането на законодателството. Освен това, координаторите използват подобна платформа чрез системата IPEC. На този етап Бих искал да дам думата на госпожа Порцелино. Благодаря, господин председател. Втората ни среща с националните парламенти беше особено интересна, както сам споменахте. Бях особено доволна, че имаше отправено искане тези срещи да станат редовни. Първо по подготовката за преразглеждане на Стокхолмската програма за 2012 година, както и на 2, за 2013 също се предвижда преразглеждане на стратегията по сигурността. В моя проекто доклад имам намерение да използвам съобщението на Европейската комисия и Очакваме то да бъде прието на 19 ноември, което ще разгледа първата година от прилагането на Европейската стратегия по сигурността. Бих искала да се проведе заседание с докладчиците в Сянка по време на Страсбургската сесия на парламента. Освен това, намерението ми е да представя проекто доклада си преди коледната вакансия. Доколкото разбирам, Европейската комисия има намерението да предостави неофициално цялата налична информация, за да придобием представа за това какво се случва в държавите членки в Европейския съюз по отношение стратегията за сигурността. Радвам се на от високото качество на изказванията, направени от външните експерти, които участваха в семинара. Аз ще продължа контактите ми с тях в подготовката на мой доклад. Председателят, благодаря госпожо Борсолино. Нека да преминем сега към трета точка от дневния ни ред. Тя е свързана с господин Лайс преди това. Благодаря, господин председател. Мисля, че ние можем да вземем думата под точка от дневния ред с съобщение на председателя. Имам два въпроса. Първо, преди обед имаше заседание на персонала, при което политическите групи трябваше да бъдат представени също и секретарията на нашата комисия. Днес преди обяд обаче беше съобщено, че заседанието няма да се състои. Сега обаче стана ясно, че заседанието е проведено, доколкото правилно съм информиран. По време на това заседание се говореше за изслушване, пътувания на делегации през 2012 година. Тоест, ние бяхме направили съвсем конкретни предложения във връзка с Кипър. Това беше включено в списъка, сега вече не е в списъка. И освен това, ние получихме копие от е, имейл писма до други политически групи, където се посочва, че тази сутрин се е състояло конструктивно заседание, без ние въобще да сме били информирани. Господин председател, какво се е случило? Как може независимите депутати кандидати да не са били представени на това заседание. Първо беше отказано заседанието, след това обаче се оказа, че се е състояло. Това по първия въпрос. Вторият въпрос се отнася до един аспект, който беше обсъден преди две седмици във връзка с независимите депутати и тяхното посочване за докладчици. Беше говорено за това и на мене ми беше съобщено, че има съобщение до депутатите по тази тема. Как да функционира системата с раздаване на точки и така нататък. Как т.е. ние да бъдем включени в тази система. Кога можем да получим това съобщение? По първия въпрос, вие говорихте за среща. Това е заседание, което трябваше да бъде проведено от секретарията – а що се отнася до посочването на независими депутати като докладчици, това е включено в дневния ред на заседанието на координаторите. Ние сме убедени, че що се отнася до разглеждането на въпросите, които вие засегнахте, това ще стане на заседанието на координаторите. Сега, Преминаваме към точката Мигранти с неуредено положение, достъп до здравеопазване в 10 държави членки на Европейския съюз. Става дума за Агенцията за основни права на Белгия, Франция, Гърция, след това Италия, Ирландия, Польша и Испания бяха проучени и Швеция също. За тази цел беше изготвен един подробен доклад, който отразява ситуацията на правата на мигрантите като цяло в тези 10 държави членки, които са включени в проучването. През юли беше представен доклад и сега ще бъде представен обзор за правата на човека като цяло до края на 2011 година. Госпожа Людовика Балфи се занима с изготвянето на този доклад и след е, нейното изложение депутатите ще могат да вземат думата. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати. Благодаря за възможността да направя тази презентация. Искам да ви представя основните резултати от е, един е, доклад, на Агенцията за основни права. Това е Агенция на Европейския съюз и нейната цел е да помага на държавите членки на европейските институции да прилагат правото по отношение на човешките права. Това е част от една цялостна рамка от проучвания относно правата на незаконните мигранти в Европейския съюз. Нека да ви представя основните резултати по отношение на достъпа до здравеопазване в 10 страни. Защо 10? Защото ние разгледахме не само правото на достъп до здравеопазване в тези страни, но и ситуацията на практика. Проведохме интервюта с емигранти, с представители на обществените органи, с представители на здравеопазването в тези страни. Това са всъщност Белгия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Полша, Испания и Швеция. В началото, нека да кажа, че в тези 10 страни достъп винаги се дава, когато става въпрос за спешна помощ. Но само в 5 от тези страни достъпа до на помощ е безплатен. Това означава, че има страни, в които една бременна жена ще трябва да плати 260 евро, ако се наложи да ражда. В четири страни, е, те са пример за най-добри практики Италия, Франция, Белгия и Испания, достъп е, до здравна помощ е, се дава безусловно. Тоест, тук се включва и първичната и вторична помощ. И условията същите, както за гражданите на тези страни. В страните, в които достъпа не е безплатен, разходите представляват огромна бариера, която може да доведе и до поставяне на риск на живота на нелегалните мигранти. Стига се до случаи, в които се използва здравната карта на познат или приятел и по клинични съображения, това естествено води до рискове. В страните, за които говорих, Испания, Франция, Италия и Белгия, където се осигурява и вторична медицинска помощ, има конкретни условия, които трябва да бъдат спазени, но понякога това е трудно. Например, доказателство, за това, че е имало пребиваване в страната с фиксиран срок между 3 и 6 месеца. Освен това, въпреки, че в тези страни се дава помощ извън спешната, има някои конкретни случаи, като рехабилитацията, които не се покриват. Обърнете внимание, че в някои страни съществува практика, според която един здравен работник по силата на законодателството трябва да направи отчет пред миграционните власти относно здравното състояние на емигранта. Става ясно от поручването, че когато има риск от депортиране, например, в такъв случай мигрантите не търсят здравна помощ. Разглеждаме две основни уязвими групи бременните жени и децата. Тези групи от населението по силата на законодателството, свързано с човешките права, имат право на специална закрила. Разгледахме практиките в тези 10 страни и видяхме, че когато става въпрос за бременни жени, в всички 10 страни се осигурява безплатна помощ. В три страни обаче се дава сметка за разходите и това е всъщност една пречка. По отношение на децата, само в две от тези държави членки децата имат право на здравна помощ, както гражданите на страната. Три страни правят разлика между незаконни емигранти и законни емигранти, които са със своето семейство. Тоест, на тези, които са със своите семейства и са законни, се осигурява по-добра медицинска помощ. Интервюирахме няколко здравни специалиста в тези 10 страни и Стана ясно, че според тях е, е, човешките права и Хипократовата е, клетва, която те са дали, понякога ги поставя в затруднено положение. Много често те по някакъв начин осигуряват медицинска помощ, тъй като това отговаря на, на техните принципи, но а, здравната застраховка не покрива а, тази помощ. В някои е, страни има много тежки процедури за възстановяване на разходите, когато става въпрос за незаконни е, мигранти и това представлява още една бариера. Това са само част от резултатите от е, проучването, публикувано от Агенцията за основни права миналата седмица. Ще го видите тук в залата, близо до входа. Възоснова на доклада агенцията предостави няколко съвета. Какво трябва да се прави? Незаконните мигранти трябва като минимална мярка да имат достъп до спешна помощ, която да е безплатна. Понякога тук трябва да се включат и други възможности, като консултация с общо практикуваш е, лекар и получаване на някои лекарства. Здравните грижи трябва да се осигуряват така както това се прави за гражданите на страните. Освен това, различните условия за достъп до здравна помощ трябва да бъдат преразгледани, за да се гарантира че няма да се откаже на незаконния мигрант такава здравна помощ, от която той или тя имат нужда. Държавите членки трябва да изключат по някакъв начин предоставянето на здравна помощ от задължението да се докладва за положението на мигранта за да не се създават пречки. И накрая бременните жени и деца, както и други групи в уязвимо положение, трябва да имат достъп до първична и вторична здравна помощ, както и по отношение на репродуктивното здраве, така като това се прави за гражданите на съответната страна. Когато става въпрос за децата, ние препоръчваме те винаги да имат такова ниво на медицински грижи, каквото се осигурява за гражданите на страните. Искам да ви напомня, че през март 2011 година Европейския парламент за първи път се зае с основните права в областта на здравеопазването за незаконните мигранти. Имаше резолюция по отношение на неравнопоставеността в това отношение. Призоваха се държавите членки да осигурят такава равнопоставеност в основни документи, в основно законодателство на Съюза се говори за правото на здравеопазване. Ние ви прикаваме да обсъдите всички тези аспекти в бъдещите си дебати, тъй като знаем, че целта ви е да защитавате всички граждани в Европа. Благодаря ви и сега ще чуя вашите въпроси. Благодаря на госпожа Лудовика Банфи от Агенцията на Европейския съюз за основните права, която говори по въпроса за мигрантите в не, с неуредено положение, достъпа до здравоопазване в 10 държави членки. Колегата Яколино беше така добър да обяви началото на днешното заседание, тъй като аз бях забавен на летището и се извинявам за закъснението. Разбира се, сега сме готови да изслушаме въпросите ви към госпожа Банфи по докладът, чието представене току-що изслушахме. Ще започнем с господин Яколино. Благодаря ви много, господин председателю. Аз много внимателно слушах госпожа Банфи и имам няколко предложения, както и искам да споделя моето мнение. Дълги години работих в здравния сектор в Италия. Всички чужденци, които са с неуредено положение в Италия, когато имат контакт с здравната служба, имат а, а, зачислен код а, STP за временно прибиваващи чужденци. Това им дава достъп а, до а, диагностични, а, диагностични и други здравни услуги. Услугите са силно регионализирани, както и в други части на Европа. Информацията, която, с която разполагате, откъде я получихте? Дали от Министерството дали се отчита факта, че имаме по-силно регионализирана система, отколкото другаде. Оставаме с впечатлението, че системата не е хомогенна. Има места, които имат високи постижения и други места, където здравните грижи са не толкова ефикасни. Можете ли да ни дадете повече информация по въпроса, след като изследването обхваща 10 държави членки? Споста конджунта. Мисис Гонц. Госпожа Гонц има думата. Благодаря ви много. Ние проведохме преди няколко месеца конференция по същата тема. Беше много интересно да чуем мнението на неправителствените организации с богат опит в тази област в различни страни. И те отправиха общо еднакви препоръки Заключенията им бяха сходни на тези, които вие представихте. Вашето проучване обхваща само 10 държави членки, но ситуацията е сходна, предполагам, и в останалите държави членки. Вашата препоръка е, че неизбежно трябва да се осигури достъп а, за жените преди и след раждане, както и, и достъп до здравни грижи за децата без никакви условия. Считам, че ние трябва да предложим минимални стандарти като част от пакета за обежището. Какво е вашето мнение по въпроса? Не зная дали имаме представител на Европейската комисия и тук, защото би било интересно да чуем и мнението на Европейската комисия по отношение дали би било добре да имаме минимален стандарт в това отношение за всички държави членки по какъв начин да бъде уреден въпроса, дали има някакъв фонд, който да обхваща здравните услуги, за да намерим едно общо, едино решение. Господин Милдер има думата. Благодаря. Аз намерих това представяне за изключително интересно. Първият ми въпрос е дали има връзка между страните и здравните грижи, които полагат и броя на емигрантите, незаконните емигранти там. И как се съпоставят страните, където имат по-малко и тези, които имат повече незаконни иммигранти, как това се отразява на здравните грижи, които се осигуряват за тази категория лица. Бях изненадан, че вие казахте, че има доста страни, в които липса в предоставяне на каквито и да е било здравни грежи за незаконните иммигранти. Какво се случва с тези хора, когато се разболеят? Трябва сами да се справят ли? Благодаря, господин Клис. Благодаря. Искам да кажа няколко думи във връзка с използваните понятия. Аз използвам понятието нелегални чужденци. Аз не говоря мигрант, за мигранти в е, е, неуредено положение и така нататък. Не мисля, че има някой в Европа или в парламента, който да смята, че незаконно пребиваващите чужденци имат е, същите права е, на бърза медицинска помощ. Мисля, че това не е предмет на дискусия. Всички трябва да имат право на това. Но Института за основните права трябва да гарантира спазване на основните права всички страни на Европейския съюз. Мисля, че тази задача би трябвало да бъде разширена по обхват. Ще бъдат публикувани всички становища, които имат за тема болниците в държавите членки, които лекуват незаконно пребиваващи чужденци. Да подават необходимата информация на компетентните органи. Мисля, че това е добър метод за борба с нелегалната миграция. Когато се използват публични или полупублични услуги, каквито са болниците, е нормално доставчиците на тези услуги да информират органите, които се занимават с незаконно пребиваващи чужденци. Сега Институтът за основните права твърди, че това е недопустимо и нарушава основните права, но все пак става дума за незаконно пребиваващи чужденци и в такъв случай държавата членка трябва да може да вземе необходимите мерки. И когато всички държави членки биват уведомявани за такива лица, те ще могат да вземат необходимите мерки, за да бъдат връщани обратно тези лица в родните им страни. Това няма нищо общо с нарушаване на основните права, както се твърди от Института за основните права. Благодаря. Всъщност, така се възмутих от това, което каза предния оратор, че забравих почти какво исках да кажа. Тук става въпрос за основни човешки права и Европейския съюз трябва да защитава основните човешки права. За съжаление, аз пропускам пропуснах вашата лекция, вашата презентация, тъй като точно като председателя и аз идвам от летището. Моята страна, Швеция, според доклада, хич не се справя добре. Искам да попитам дали Агенцията по основни права ще направи препоръки към държавите членки или това е само доклад, който ще очакваме държавите членки да прочетат. Швеция, например, ще получи някакви препоръки от вас или държавите членки сами ще трябва да издирват информация? Благодаря. Господин Триантафилидис. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κατοχυρώσει... Благодаря. Ако приемем, че Европейският съюз иска да бъдат гарантирани основните права, както каза преждаговорившата, и ако приемем, че здравеопазването попада в компетенциите на държавите членки, какви препоръки може да предложи Агенцията на държавите членки за подобряване на настоящите процедури, ако те са незадоволителни и също така имате ли опит възоснова на вашето изследване по отношение на това дали като цяло ситуацията се е подобрила или се е влушила? Като се имат предвид днешните мигрантски потоци, може да се приеме, че ситуацията се е влушила. Благодаря. Well, uh, all, that, that, uh... uh Първо, uh... Считам, че общественото здравеопазване е сфера, в която има тясна дефиниция за това какво е право и какво е в интерес на обществото. От една страна правата на мигрантите, от друга страна очакванията на обществото трябва да се имат предвид. Ние не говорим само за правата на отделни иммигранти. Ние говорим също за обществено здравеопазване. Ако някой не отиде в болница и страда от силно заразно заболяване, защото се бои, че ще бъде предадена на властите и депортирана, това е а, наруш... не е нарушение на правата на емигранта само, а и заплаха за обществото, така че се нарушават интересите на обществото. Трябва да гледаме по-широко как се спазват е, интересите на обществото. Стандартите на здравеопазване трябва да бъдат възможно най-високи. Ние не искаме да се налага закон за депортирането на иммигрантите и прочие. Болниците а, имат като предназначение да не допуснат разпространение, например, на заразни заболявания. Една от страните, включена в анализа, Германия, има практика да се информират властите за статута на иммигранта, който се обръща към болницата – което може да доведе до депортирането на иммигранта. В моята страна ние се стараем да убедим иммигрантите, че трябва да се обърнат към болница, когато са болни, независимо дали са легални или нелегални, защото се отчита по-широки интерес на обществото, независимо от правния статут на иммигрантите. Имам един въпрос. След няколко минути ние ще гласуваме по становище, изготвено от колегата Елен Флотре, в което се настоява Европейския съюз да ратифицира конвенцията за положението на работниците мигранти. Това трябваше да стане отдавна. Въпросът ми към вас е а, дали Агенцията за основните права би искала да се ратифицира тази конвенция, включително с оглед на достъпа до здравеопазване. Господин Бронкс. Благодаря. Скептичен съм относно използването на ефемизми, но в политиката това обикновено се прави, за да се е, контролира мисленето на хората и да се пречи на свободомислещите. Значи, е, незаконни мигранти не ви харесва. Казвате тогава мигранти с неуродено положение. Защо просто не кажете, е, например, е, мигранти, които нямат право да са в страната? Така всички ще разберат за какво става въпрос. Казвате, че достъпа до здравни услуги е общ принцип и това е нещо, което е проява на щедрост. Трябва да подкрепим. Само, че щедростта тук малко се намесва погрешно, тъй като когато имаме щедрост, някой вади пари от джоба си и ги дава на някого. В този случай обаче има проблем, тъй като много хора плащат данъци и въпреки това нямат достъп до правна помощ. Защо тогава трябва да говорим за мигрантите? В Великобритания, например, се отказва много често вече лечение за рак на кожата, защото разходите са много големи. И много хора, които си плащат данъци, не получават необходимата медицинска помощ. Добре платените евродепутати, които могат да си позволят медицинска помощ, всъщност не прибягват до щедрост, тъй като на тях им се дава всичко това и по-скоро могат да го определя като кражба. Аз мисля, че държавите членки трябва сами да плащат за грижата за богатите, макар че това едва ли ще стане. Благодаря. Имахте много въпроси, госпожо Банфи, а няма много време. Моля ви да се опитате да отговорите на всички въпроси в следващите 10 минути, за да не бавим гласуването. Благодаря за тези толкова вдъхновяващи въпроси, които поставихте. Първо на господин Яколино. Да, ние обхванахме регионалните различия в страните. Италия е една от страните, където бяха констатирани най-много разлики по отношение на здравеопазването за нередовните иммигранти. Изследването беше фокусирано върху конкретни региони. Интервюрахме мигранти и здравни е, лица в Ломбардия и Uh, и Емилия Романа. Що се отнася до достъпа до първичната помощ, не се осигурява такава, докато се осигурява вторична помощ. Относно здравните грижи преди и след раждане, ние сме съгласни, че би било добре е да има общи разпоредби на ниво Европейски съюз. Въпреки, че, както беше вече споменато, искам да подчертая, че като агенция ние предоставяме доказателства, а други институции са тези, които използват предоставените от нас доказателства при формирането на политиката. Жените които са бремени или току-що са родили, са особено уязвима категория лица. Те трябва да се ползват от висока степен на защита, но такава помощ не винаги им се осигурява и трябва да се направи нещо, нещата да се променят. Не виждаме връзка между броя на нередовните емигранти в дадена страна и осигуряването на здравни грижи. Това е интересна хипотеза, но мисля, че нямаме достатъчно данни в подкрепа на това. Относно лицата, които нямат достъп до спешна помощ, които са изключени от здравната система, това е интересен въпрос. Знаете, че правото на спешна помощ е свързано с правото на живот. Е, можем да си представим какво се случва с лица, които се нуждаят от спешна помощ и не получават такава. Беше направено коментар, че ние трябва да отправяме препоръки. Не, ние не предоставяме препоръки, ние предоставяме съвети на базата на доказателства и оставяме нещата в ръцете на държавите членки, които да преценят по какъв начин ще използват нашите съвети в техния контекст. Ние също посочваме какви да бъдат следващите стъпки, за да се подобри ситуацията, като се използват набраните данни. Здравеопазването действително е въпрос на обществото като цяло. Достъпа до здравеопазване за иммигранти е също въпрос на осигуряване на здравеопазване в обществото като цяло. Що се отнася до липсата на ресурси като аргумент, осигуряването на здравни грижи, разбира се, е въпроси на бюджета, но осигуряването на здравни грижи ще доведе до избягването на нуждата от спешна помощ. По този начин ще бъдат намалени разходите защото така ще се избегнат влушаването на състоянието на пациентите или превръщането на заболяванията в хронични, което ще изисква допълнителни средства. Надявам се, че успях да отговоря на въпросите ви в даденото ми време и с удоволствие ще съм на ваше разположение да поговорим след заседанието. Председателят. Това беше по представенето и проведената дискусия във връзка с него. Сега сме готови да преминем към електронно гласуване по две становища, които се отнасят до две отделни теми. Искаме най-напред да благодарим на госпожа Лудовика Банфи за нейното участие. И започваме с гласуването. Ако не си носите картата за гласуване, моля да изпратите някой да ви я донесе. И то колкото по-бързо, толкова по-добре. Ah, sento, medico, medico, quindi è che... Allora. Thanks again. Grazie. Grazie, alla prossima. Ciao. <laughs> I suggest I suggest Предлагам да оставим 2-3 минути е, или да започваме, да не чакаме. Добре. Преброяваме в момента у нези, които не си носят картите за гласуване. Разбрах, че ще изпратите някого да ги донесе, но искате да започнем. Така ли? Добре. Първата точка за гласуване. Точка 4. Споразумение между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на произхождащи от Европейския съюз резервационни данни – от досиетата на пътниците, ПНР данни от въздушни превозвачи на австралийската митническа служба. Колегата София Инетвелт е докладчик. Искате ли да кажете няколко думи или да преминаваме към гласуване? Съвсем накратко. Като докладчик препоръчвам да подкрепим това споразумение. Остават още няколко неразрешени проблема с критичен характер, но ако погледнем онова, което сме постигнали и каква възможност даваме на Австралия да определя какво да получава от нас, мисля, че всъщност се справяме доста добре. Миналата година приехме критерии за това какво трябва да се е, предоставя. Затова аз е, препоръчвам да гласуваме за, като отчетем критичните бележки е, в документа. Господин Наубрехт иска да представи гласуване от страна на младсинството, така ли? Господин Наубрехт. Като членове на парламента ние имаме право да даваме мнението на малцинството. Искам да кажа, че тук има депутати, особено от групата на Зелените и от групата на Европейската обединена левица. Ние искаме да представим становището на малцинството, да кажем защо искаме да гласуваме против. Ние не сме убедени, че тези данни трябва да се предоставят на Австралия, особено като се има предвид дългия период на задържане на данните и липсата на гаранции за допълнителното прехвърляне е, и трансферите. Нека да преминем към гласуването е, тогава. Не са сложни нещата, ще гласуваме проекто препоръката в нейната цяло. Започваме. Онези, които са за, против, въздържали се. И сега Имаме нужда от електронно гласуване, така че ще гласуваме електронно начало на гласуването. Now the vote is closed. Край на гласуването. We got 25 plus. 25 гласа за, 7 против, 1 въздържал се. Доклада се приема. Благодаря, госпожо Инедвелт. Преминаваме към следващата точка. преразглеждане на европейската политика за съседство. Докладчика е госпожа Елен Флотра, искате ли да кажете няколко думи? Не преминаваме към гласуването тогава, започваме. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Електронна проверка по изменение 10. Начало на гласуването. Now closed. Край на гласуването. 17 на 17. Отхвърля се, значи. Изменение 11. За. Против. Нека да проверим. Виждам, че гласовете се разпределят по същия начин, като при предното изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 на 17. Сега се приема това изменение. Компромис номер 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Не виждам достатъчно ръце. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 15 на 20. Отхвърля се. Изменение 15 за. против, въздържали се, според мен се отхвърля. Изменение 13 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Нека да проверим номер 13, начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 20 отхвърля се. Компромисно изменение 3. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 29. А, разбирам. 19, така ли? Значи... Да, отиваме на 29, значи. Според мен и според моя списък, ако се приеме компромисно изменение 3, всички останали по параграф 3 отпадат. 29. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4. На две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме по втората част на компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 на 20. Отхвърля се. 34 и 35, които са идентични. Всъщност всички останали изменения отпадат. 39 за, против, въздържали се, нека да проверим. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 на 16. Приема се. Компромисно изменение 5. За против, въздържали се, приема се. Всички останали изменения тук отпадат. Отиваме на компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Всички останали отпадат. 58. 58. Още се държи то. За, против, Въздържали се. Нека да проверим отново. Правим проверка по изменение 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 на 19. Отхвърля се. 60. Номер 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Добре. Проверка по 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 на 15. Отхвърля се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Някои от измененията сега тук отпадат. Стигаме до 71. То още се държи. За. Против въздържали се, отхвърля се. И 72 за, против, въздържали се. Приема се. Аз мисля, че се приема. Нека да проверим. 72. Проверка. Край на гласуването. Правим проверка по 72. Добре, отново. 72. 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 на 13. Отхвърля се. И сега гласуваме по целия текст с направените изменения. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 35 гласа за, 2 против. Приема се. Благодаря на госпожа Флотра. Преминаваме нататък. Следващата точка. Точка 6. Those who were here for the vote, were here for the vote. We thank you. Унези, които дойдоха само за гласуването, благодарим ви. Благодарим ви за навременната подкрепа. Сега обаче, ако ми позволите, ви моля да запазите тишина. Преминаваме към следващата точка. Положение свързано с миграцията в Средземноморския район – невръщане, презаселване и помощ предоставена от комисията. Господин Мансервиси от комисията трябва да направи представяне, но а, него го няма още, така че ще изчакаме докато господин Мансервиси дойде. Пет минути. Десет. 15. 15 минути почивка. Благодаря. Dear colleagues, it's fifteen sharp. Уважаеми колеги, готови сме да започнем отново. Продължаваме по дневния ред, точка 6. Положението е свързано с миграцията в Средиземноморския район, връщане, презаселване и помощ, предоставени от комисията. Ще слушаме изказване от господин Стефано Мансервизи е от Европейската комисия, който е генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи. Комисария Малстром нямаше възможност да дойде днес и искаме да приветстваме вместо нея генералния директор Стефано Мансервизи. Господин Марсен Виси ще направи встъпително изказване. След това ще преминем към дискусия, която ще продължи 45 минути. Господин Марсевис, имате думата. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря ви за отправената към мен покана. Искам да ви предоставя информация, която не е изцяло нова. Разбира се, като изключим започването на диалога за миграция, мобилност и сигурност. Комисията проучва финансовите възможности за оказване на подкрепа в този период на преход – Искам да спомена няколко данни. 75 милиона, които да помогнат на страните, които са за създаване на беженски лагери и прочее. 3,6 милиона за създаване на програми за регионална закрила на лицата, които а, са блокирани в даден а, регион. А, 10 милиона допълнителни които са за Египет, Либия и Тунис за справяне с ситуацията след кризата, включително реинтегрирането на лицата, които не могат да се завърнат в собствените им страни. И на последно място така наречената пролетна програма, която беше току-що приета 350 милиона за страните от Северна Африка. Това са допълнителни средства към вече съществуващите си национални, регионални фондове, които ще отидат за различни нужди, включително за имиграция, мобилност и сигурност. Що се отнася до хората, особено през заселването, до средата на септември около и. 30 хиляди души бяха констатирани в зони близо до границата на Либия. Комисаря Малстром започна операция по призасезването. Има 7 нови държави, нови държави членки, които обещаха 408 signaling that she's willing to take the floor ah, later okay, on. Okay, later good, on. fine. No, I, I was respecting, you know, if... Да, смятах, че съм казал нещо погрешно и то, на този ранен етап малко се обезпокоих. 408 места за презаселване на лица от Северна Африка. Това е добре, но не е достатъчно. Комисария Малстром многократно е заявявала това. Надявам се, че 3083 места обещани за фонда за беженците за 2012 ще бъдат използвани за целта. За съвместната програма за презаселване, за съжаление, тя е блокирана поради несъгласие по процедурата. Аз лично се опитвам да Очаквам, участвам за да се деблокира политически, но нещата все още не се решават. Трябва да използваме този опит за бъдеще. Многократно съм заявявам, че предложението ни за следваща финансова перспектива се базира в голяма степен на това, което предложи парламента за програмата за презаселване. И това е въпрос по-скоро на бъдещето. На трето място, държавите членки и подкрепата от тях. Броят на лицата, които пристигат в Европейския съюз, най-вече чрез, през Тунис и Либия, бяха повече от 60 хиляди към момента. Повечето от тях в Италия, 3-4 хиляди в Малта. Това са цифри, които са доста внушителни. Комисията мобилизира подкрепа за държавите членки, които са най-силно засегнати от операцията Хермес, която помага Италия в частност, също Минерва, която става активна, за да патрулира в водите близо до Испания. Освен това, Европол участва за а, отсяването на криминално проявените лица, Фронтекс за защита на външните граници има контакти, които са установени с тунизийските власти за засилване на сътрудничеството по управлението на границите. За да се подкрепят допълнителните дейности и на Frontex, знаете добре, че комисията предложи 52 допълнителни милиона. Частично те бяха предоставени на Фронтекс, за да може да се покрие допълнителните разходи. Другата агенция, която работи по беженците, ЕАСО, също е, се подготвя да играе роля, след като постигне нужната критична маса. Тя е току-що създадена, затова все още не е действа в пълна степен. Но с подкрепата на държавите членки и комисията тя може да се намесва при нужда. Преди края на годината ще създаде системата Юросол. Целта е да създадем по-добро управление по границите. На последно място, това е може би нещо ново, за стартирането на диалога за партньорство по мобилност, миграция, сигурност, както беше предвидено през месец май от комисията и беше одобрено от съвета през юни. Аз бях в Тунис и в Марокко, проведох преговори с властите в двете страни, за да започнем официален диалог, целта на който е да се създаде партньорство за миграция, мобилност и сигурност. Това беше силно приветствено в Тунис, въпреки че им предстоят избори. Това е доста щекотлива тема, включително и в Марокко. Въпреки, че там няма, оттам идва сериозен наплив. Говорихме с министъра на външните работи, на вътрешните работи, с различните агенции, които отговарят за управлението на границите и правоприлагането. Министъра по заедостта, министрите, които се занимават по, с общностите извън страната, разбират нашето предложение за партньорство за миграция, мобилност и сигурност, създаване на равнопоставеност, спазване на законите, управление на границите. Това означава да се предложи разглеждане на въпроса за облегчаване на визовия режим придружено с споразумение за реадмисия, по-широко сътрудничество в рамките на Шенген, насърчаване на легалната миграция. Разбира се, държавите членки сами трябва да решат по какъв начин да се отговори в най-добра степен на търсенето и предлагането. Ако има предлагане, което е по-низко например, и не са достигнати цифрите, които са предвидени. Предвиждаме диалог и нови срещи в Тунис и Марокко преди края на тази година. Имаме партньорство с Молдова, Грузия. Сега се опитваме да постигнем симетрия между южните ни и източните ни съседи. Тоест, ние се отваряме по-голяма степен към тези страни за свободно движение. В четвъртък бях в Марокко, една седмица по-рано бях в Тунис. Този процес вече е стартиран и се надявам, че той ще помогне на държавите членки, които вече са активни. Създава се по-добър контекст, в който по-добре да се управляват въпросите на миграцията, мобилността и сигурността на границите. Благодаря за вашата бърза презентация, господин Мансервиси. Това ще ни улесни. Имаме 45 минути, а пък много голям брой колеги искат да се изкажат. За това ви моля, за да не си създаваме трудности, да спазвате срока от 2 минути за изказване. Две минути. Е, така ще успеем да дадем думата на всички, защото е, всъщност е, много хора искат думата. Господин Бусотил, е първи. Благодаря. Господин председател, благодаря на господин Мансервиси за тази презентация. Три въпроса. Казвате, че 408 места са предвидени от страните на Европейския съюз за презаселване на лицата, които са на границата между Тунис и Либия. Делегация на Европейския парламент посети това място Шуша през юли. Почти около 5000 души бяха блокирани там. 5000 души или около 5000 са блокирани там и сега. Значи, колко от тези места, които са заделени, около 400, вече са запълнени с хора? По отношение на Тунис, казахте за партньорството за мобилност. Има ли обаче някакъв напредък, който да е постигнат в тази връзка с тунизийските власти? Започнали ли сте разговори с Тунис? Знаем, че там има проблемна предизборна кампания. Но така или иначе, има ли някакъв напредък в разговорите? И накрая по отношение на Европейската агенция за убежището, казахте, че агенцията още не действа а, напълно. Кога ще стане това? Благодаря, господин Морас. И от мен няколко въпроса. На първо място, аз също бях част от делегацията в Тунис. Тунис поема твърде голяма част от тази тежест от този натиск. Въпросът ми е следния. Каква полза ще има от диалога за партньорство? Вие описахте процеса, но може ли да очакваме повече и по-големи ангажименти поети от държавите членки? На второ място по отношение на Frontex споменахте накратко операция Хермес. Нашата група поиска информация за това какво се случва. През март последно говорихте по тази операция, а тя е много важна за това, което се случва най-вече в Лампедуза. Така че какво а, се случва по отношение на Хермес? Трети въпрос, важен за всички политически групи. А, може ли да направите анализ на деблокирането на програмата за презаселване? Защото става ясно от дебата в парламента, че всички партии се интересуват от тази тема. И накрая, бихте ли пояснили е, онези обстоятелства, според които държавите членки, които са положени на твърде голям натиск, могат да се възползват от разправите на директива 2155 за минимални стандарти относно закривата. Каква е актуалната информация и каква е вашата позиция? Госпожа Лътворд. Благодаря. Съвсем накратко. Господин Мансервиси е спомена, че третия стълб е свързан с незаконната миграция. Сигурна съм, че той знае, че държавите членки сами имат право да определят конкретни цифри. Какви са вашите очаквания? Ще има ли конкретни цифри? от а, държавите членки. Тук се говори в контекста на законната миграция или се говори в някакъв свят на фантазия? Госпожа Саргентини. Благодаря. Още веднъж. По отношение на броя на чужденците, които могат да бъдат презаселени. Имаме квоти, квоти за влизане и квоти за излизане. 55 е цифрата за Холандия, т.е. 55 души повече могат да бъдат в Холандия, отколкото в Кения. Странна цифра. По отношение на Либия, през лятото на 2010 година комисията подписа споразумение с Либия защита на границите. Част от парите на комисията бяха дадени на правителството на Кадафи. Какво става сега с това споразумение? Не казахте нищо. Освен това, бихте ли казали няколко думи относно новото споразумение, подновеното споразумение между Италия и Либия? Ако правилно съм разбрала, преходния съвет или както той там се нарича, май сега контролира моретата и последният ми въпрос е свързан с трудовата миграция. Тук обсъдихме сезонните работници и вътрешно корпоративните трансфери. Мисля, че ако искаме да помогнем на страните от Северна Африка да просперират, то Европейския съюз трябва да създаде една по-гъвкова система за трудова миграция. Въобще обсъжда ли се този въпрос? Благодаря, господин Яколин. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Мансервизи, директора току-що посочи, че 60 000 лица през първите 6 месеца са дошли в Сицилия в края на ноември. Ще пътува делегация за Сицилия и Лампедуза, за да се убеди на място в това. С Либия също бяха започнати отношения и се надяваме, че те ще бъдат плодотворни с Марокко и Тунис, също трябва да бъде създадена рамка на отношения, за да могат да бъдат уредени случаите на законна и незаконна миграция. Искам обаче да попитам до кога подобни споразумения могат да бъдат сключени и какви са компенсаторните мерки, които отново засегна господин Барозо в свое публично изказване. Става дума за районите, където пристигат много мигранти, Лабедуза и Сицилия. Трябва да бъде създадена единна рамка, до кога можем да очакваме реакция за регионите, които се нуждаят от съответни компенсации, особено за Сицилия. Благодаря. Госпожа Ромеро, Благодаря, господин председател. Диалогът за партньорство за мобилност с страните от юга е бъдеща инициатива, която обещава голям интерес. Но тук може да се посочи, че инициативата е започната, но проблемът съществува от няколко години. Службата за предоставяне на убежище в Малта все още не функционира. Също така имаме и проблеми с лагерите в Либия и в Тунис. В Лампедуза има лагери, които обаче са най-приемливи и които не съответстват на нашите човешки ценности. 2 милиона евро бяха предоставени поне така се твърди, но ние не знаем как се разпределят тези средства, как са били използвани. Няма оценка или поне на мен не ми е известна такава. Надявам се, че ще получим повече информация по този въпрос. Комисар Малстръм не може да присъства в момента и ние не знаем какво се е случило с тези средства. Задаваме си въпроси също и за заселването на лицата, които са подслонени в лагери в Тунис и в Либия. Беше казано, че има програма, но няма единство по по-нататъчното и прилагане. В какво се състои тази липса на единство? Жалко, че средствата не могат да бъдат използвани по предназначение. Бихте ли могли да поясните понятието Евросурк, господине? Благодаря. Uh, в Ливия има доста бежанци, войната все още е в ход. В Тунис имаше доста силен поток, който оказа натиск върху нашите граници. Как изглеждат нещата към момента? Как се отразяват събитията в Египет, в Тунис, в Сирия? Какво очаква Европейската комисия? И дали комисията се подготвя за евентуален беженски поток? Благодаря, госпожа Флотра. Благодаря. Вие цитирахте цифрите, свързано с хилядите беженци, които очакват презаселване. Беше казано също е, от февруари са загинали много хора в морето. Получих отговор от комисията, който не ме удовлетворява, защото се казва, че това се е случило в териториал... не в териториалните води на Европейския съюз. Аз считам, че когато се осигуряват финансови средства за Средиземноморския район и има 2000 загинали, сме задължени да имаме по-високи изисквания с оглед на драматичната ситуация. Много от хората са били принудително натоварени от войските на Кадафи. Но мисля, че ние трябва да поискаме да се хвърли светлина върху това изключително неприемливо положение. Вие говорихте за споразуменията за сътрудничество, за пакета, с клаузи за легална миграция, за споразумения за реадмисия и прочие. Ние вече сме правили подобни неща по отношение на партньорите ни на изток. Дали сте се извлекли нужните полуки, неравнопоставеността, свързани с споразуменията за реадмисия. Освен това, има разминаване между политиката свързана с реадмисията и осигуряването на облегчение на визовите режими. В Тунис, като оставим на страна дългите избирателни списъци, голямото многообразие, се казва, че всичко, което е договорено в момента с правителството, ще бъде преразгледано в последствие. Затова трябва да бъдем малко по-внимателни относно демократичните процеси в, в Тунис и нашите събеседници там. Що се отнася до споразуменията за мобилност, е, мисля, че трябва да проявим по-голяма разумност. Благодаря госпожа Ана Гомес. Господин председателю, вече не пристига толкова много лица от Либия. Повечето от е, хората, които избягаха от Либия и отидоха в е, Тунис и съседни страни, вече се завърнаха обратно с се завърнаха в, в Либия. Тези 5300 вече са идентифицирани. Трябва да се направи нещо повече. Затова искам да ви запитам какво правите, за да убедите държавите членки да направят повече предложения за устройването на тези лица. В Либия има близо 1500 души в лагер близо до Триполи. Има и други, вероятно, подобни лагери. След като падна Триполи и сега е в ръцете на революционерите, няма лица, които да отиват към Малта или другаде, което означава, че тези миграционни потоци на времето са използвани а, като възможност да ни шантажира. Има хора обаче, които са блокирани там. Те може и да не са беженци, но са работници, мигранти, които искат да се завърнат в страните си и трябва да бъдат репатрирани. Ние правим ли нещо чрез агенциите, с които разполагаме, за да се справим с ситуацията и да устроим тези лица, които са блокирани в Ливия? Сигурно ще е, има хиляди, които трябва да бъдат репатрирани, след като бъдат е, освободени от е, затворите, защото много лица, които са се били на страната на, на Кадафи, като на емници, са в затворите и ще бъдат един ден освободени. Какво правим ние от наша страна, за да настояваме държавите членки да реализират съвместна програма за презаселване и какво блокира реализирането на практика на тази програма. Сега ситуацията е в застой, но ако настъпи криза, да речем, в Алжир, никой не знае, нещата бързо могат да се влушат, нали? Благодаря, господин Тавариш. Благодаря по отношение на презаселването. Първо, добрите новини. Пилотният проект за спешно презаселване е одобрен от Комисията по бюджети на ЕП. Надявам се, че това ще стане и в пленарна зала съвсем скоро. По отношение на блокирането на останалата част от съвместното решение за презаселване. Както знаете, предложението беше направено по време на унгарското председателство. Вие работехте с него. Аз се срещнах в много кратки срокове, само за няколко седмици, за всички политически групи. Направихме контрапредложение. Целта беше да се прехвърлят делегираните актове и сега да имаме съвместно взимане на решение. Остава ни само, може би, едно заседание, за да се споразумеем относно приоритетните региони. Четири месеца обаче комисията не отговаря. Ние вече говорим с датското председателство, готови сме да работим с полското председателство, като част от триото председателства, за да разрешим проблема. Ако не разрешим <clears throat> проблема по време на полското председателство, ще загубим цяла година по отношение на презаселването. Така че комисията би могла да ни помогне на първо място да поговори по контрпредложението на парламента и да ни каже какво смята за него, е, дали то е добро или не е добро. Ние сме готови да започнем диалог е, по това предложение максимално бързо, но трябва да сме прагматични и да действаме бързо. Много колеги попитаха какво се случва. Е, ако трябва да сме откровени, тук не става въпрос за блокиране между парламента и съвета. Парламента си е свършил работата на два пъти вече. Съвместно взимане на решение имахме и имаме и контрапредложение. Само, че в съвета нещата буксуват. Надявам се, че полското председателство ще разреши проблема, само, че комисията трябва да ни помогне. И няколко е, думи по отношение на връщането на лодките в Тунис обратно от Италия. Италианските власти казаха, че това се прави по силата на едно двустранно споразумение. Комисията знае ли за такова споразумение? Но освен това, комисията смята ли, че това двустранно споразумение съответства на европейските стандарти? И ако това е така, защо има връщане? Освен това, Знаете ли, че Лампедуза е обявена за а, небезопасно а, пристанище? Какви последици може да има това за беженците, мигрантите и търсещите обедище в а, Средиземно море? Господин Бронс, искате ли да се изкажат? Всъщност, мисля си, че Камерен и Саркози заявиха справо, че Либия ще стане страна, в която всички ще искат да живеят. В Тунис и в Либия имахме диктатори и хората идваха по време на диктатурите. Сега нямаме диктатури. Хората пак се опитват да дойдат в Европа. Те не искат да дойдат, защото бягат от диктатури, а искат да дойдат в Европа, защото ще бъдат по-богати. Принципа на невръщане е принцип, според който хората не трябва да се връщат в страна, в която те ще бъдат в опасност. Ако това е така, трябва да не даваме на хората инициатива да напускат страните си. Е, не би трябвало да даваме възможност на цялото население на Азия, Африка и така нататък да дойде в Европа и да стои рамо до рамо е, с е, нас. Принципа въобще на не връщане трябва да бъде преосмислен. Благодаря. Господин Борселино. Искам да се върна към положението в Лампедуза. и населственото репартриране от там. Питам се какви са заключенията от разследването на този случай. Искам да привлека също вниманието ви към едно село наречено Минео, където италианското правителство при... настани пристигащи от цяла Италия бежанци. Какво е състоянието на нещата там? Нещата вървяха твърде бавно. Кой наблюдава този процес? Кой отговаря за ситуация, при която правителствата не се справят с тези проблеми. Господин Марс и сега има думата, но преди това, ако полското председателство или Европейската комисия искат да се изкажат, също имат възможност да го направят сега. Може би след господин Ман Добре, сега давам думата на господин Мансервизи. Дискусията беше много оживена, както често става в Комисията по гражданските свободи. Сега господин Мансервиси има отново думата. След това ще изслушаме представителя на съвета. Господин Мансервиси. За да обясня всичко, ще ни е необходимо още половин час, за това аз ще се спра само на някои от вдигнатите въпроси. Разбира се, съм на разположение двустранно да обсъдим тези въпроси. Относно презаселването. Това беше въпрос поставен от мнозина. От 400-те 4000 There's not big numbers, reason why we are от тези 400 само 100 са настанени. Не сме особено доволни от факта, че всички предложения, целта на които е да се задейства основната програма за презаселване, не само пилотния проект, отнема много време поради междуинституционални въпроси, свързани с делегираните актове. Последното предложение от Европейския парламент е в същата посока. Може би да оставим въпроса за институционалния механизъм и да проведем политическа дискусия, да постигнем политическо съгласие, да използваме тази последна възможност на съществуващите фондове, за да проверим какво може да се направи в бъдеще, как да се постигнат компромиси. Полското председателство трябва да каже как смята да се справи с институционалния аспект, но ние искаме да продължим работа за намирането на решение. Цифрите не са много ласкателни за европейските институции към момента. Относно презаселването, Работим с Върховния комисариат по беженците. Ситуацията е трудна, имаме цифрите, които бяха цитирани от господин Босотил, съгласно информацията, която получих от представителя на Върховния комисар в Тунис. Регионалните програми за презаселване също трябва да дадат своя принос. Ние работим с Върховния комисариат за беженците на ОНЕ, както и с властите на САЩ по въпросите за презаселването в Тунис. Що се отнася до Либия, данните не са изцяло сигурни. Много хора не се явяват, защото ситуацията не е стабилна. Лицата, които са от страните на юг от Сахара, обикновено би смятат, че са на страната на наемниците и те се укриват, така че цифрите не са ясно. В Триполи и Бенгази има два лагера. В Бенгази се започнаха преговори за това как да бъдат решени някои въпроси, свързани с границите. Целта е да се създаде една обща платформа, да се избегне хаоса. хаоса. Ситуацията в Либия е напълно различна към момента. Това беше за презаселването. Дали това увеличава квотата или не? Тези 408 дали са увеличени на квотата или не? Не, това не е. Това е отговорът, който беше даден на призив за специално присъселване. По какъв начин ще се отрази това на следващия цикъл, ще видим по-нататък. Но не можем да кажем, че а, това е допълнение. Дали е допълнение или не, ще стане ясно на по-късен етап. Какво може да направи Европейската служба за подкрепа на обежището ЕАСО? Знаете, че в Северна Гърция има важна операция в подкрепа на Гърция да се справи с същите обежище, които са там. Разбира се, ЕАСО ще организира други екипи, но това е все пак нова служба, която няма достатъчно персонал, не може да освои всички средства толкова бързо. Ние искаме да увеличим възможностите на ЯСО да установи страните по происход, да се използва капацитета на екипите в държавите членки, които могат да бъдат мобилизирани при необходимост. Ние настояваме държавите членки да увеличат своето участие, както и да подобрят ефикасността на своите действия. Това непрекъснато се казва от комисаря на Малстром. Все още не сме постигнали желаното, желаното в тази област. Втората група въпроси е какво да се прави с Тунис, по-специално мисията, която ръководих Не участваха комисията, полското председателство, Европол, ЕАСО. В Тунис ние решихме да започнем преговори за това как да се работи с Frontex, както и за установяване на конкретно сътрудничество с Европол за справяне с мрежите за трафик. Това се отнасяше и за Марокко. Колко време ще отнеме? Очевидно, че ще е необходимо време. Не може всичко да се замени бързо от европейското ниво, да се подмени това, което са правили държавите членки. Ние имаме само това, което ни е предадено от властите. Тунизийските власти казаха, че се сътрудничат с италианските власти в границата между тунизийската и международната екватория. За да се установи правното положение на лицата, които напускат страната. Ние търсим информация дали всички условия са изпълнени, дали е спазено изцяло международното право. Ние обаче не сме запознати с споразумението. Има само кореспонденция и ние а, знаем това, което са ни казали италианските и тунизийските власти. Разбира се, ние не можем да проследяваме всяка отделна операция. Фронтекс не може да го направи също. Цялата информация, която разполагаме, обаче е последователна. Споразумението с Либия. Либия и Европейската комисия нямаха споразумение. Имахме меморандум за разбирателство или съвместна декларация относно това как да се борави с управлението на границите в Средиземноморието. Очевидно е, че ситуацията се влуши след като започна гражданската война. Режимът на Кадафи изтласкваше хората да напускат страната. Ситуацията сега е различна. Сега кораби не напускат бреговете на Либия. това, което бяхме предвидели, не беше реализирано, защото либийците не направиха нужното от тяхна страна. Те ни подобриха контрола. Затова средствата бяха включени в регионалния фонд за Северна Африка и може да се предоставят на новите либийски власти, за да ги използват за управление на границите, но те имат по-различен проблем в момента. Да се ам, появят всички е, сега укриващи се лица, които са отстрани от Африка на юг от е, Сахара и какво да се прави с тях. Така че едно е да се говори, друго е да се направи на практика. За партньорството Партньорството се отнася за управление на граници. Има компонент свързан с сигурността. Ако нямаме равнопоставено, що се отнася до взаимното доверие в управлението на границите, в борбата срещу организираната престъпност и трафика, разбира се, няма да стигне много далеч. Но факта, че както в Тунис, така и в Марокко властите имаха силно желание да започнат преговори с Европол и Фронтекс – за да работят в тази посока, е очевиден, много, очевидно много положителен сигнал. Относно дисбаланса между реадмисията, която е сигурна, и улесняването на визовия режим. Вие се спомняте, и аз го направих, когато представих доклада по прилагането на споразумението за реадмисия, че комисията стигна до извода, че сключването на споразумение за реадмисия, без да има и компонент за облегчаване на визовия режим, тогава системата не действа. Блокирани са преговорите с Марокко, затова ние търсим по-балансиран подход. Улесняване на визовия режим, което означава мерки, които не са алакарт. Същите правила ще се прилагат за всички държави членки, за това ще се отнася за всички държави членки, както облегчаването на визовия режим, така и, и а, режима за реадмисия. Трябва да използваме също и възможностите за легална иммиграция, като синята карта. Освен това, да се установи положението на нелегалните иммигранти, ситуации е, на експлоатация на такива иммигранти, които често са обект на трафик. Можем също да работим в сферата на студентския обмен и прочие. Държавите членки, естествено, имат е, правото да решат е, какво да се предоставя на мигрантите и какво не, но опита ни с Молдова показва, че когато има балансиране на търсенето и предлагането, държавите членки са по-склонни да участват в схемата. Нека да обсъдим тези въпроси с министрите. Ние обсъдихме тези въпроси с министрите на заетостта на двете страни. Относно подкрепата на, за региона, който е засегнат от положението в Лампедуза, в Лампедуза а, знаете, че Лампедуза беше обявено за несигурно пред, пристанище. Комисията попита италианските власти да кажат по какъв начин ще процедират. Знаете, че Лампедуза се използва, защото тя е близка между Тунис и Лампедуза, Сицилия по-далече. Затова ние поискахме от италианските власти да ни предоставят информация. Знаете, че властите в Италия са в още по-трудна ситуация. И за това ние искаме информация какво правят и какво възнамеряват да направят в отговор на международните им ангажименти. Като разбира се, отчитаме трудното положение, в което се намират. Ситуацията в Минео. Там има контрол от гражданското общество, от Върховния комисариат за беженците обсъждаме с италианските власти как да се разреши проблема. Не разполагам с фактическа информация дали има нарушение на правата на човека. Мисията, която ще се проведе, ще видим какво се случва и в Минео. За сега обаче броя на дейностите, които се осъществяват и това, което получаваме като информация от Върховния комисаря за бежденците, показва, че ситуацията е критична, но не чак толкова, колкото в Гърция. И ние следим ситуацията. Разчитаме, разбира се, на информацията, която получаваме от Италия. Относно използването на директивата за временните квоти. Това е директива, която не се прилага. Точка. Можем да обсъждаме защо, но тази директива не иска да използва тази директива. Никой не иска. И затова, може би, трябва да обсъдим въпроса и да преценим дали е нещо полезно, трябва ли да се извърши а, реформа или не. Искам да спомена също член 78 алинея 3, как да използваме по-добре тази възможност. Става дума за вътрешно-съюзна солидарност. Има много неща, които са добри, но когато става дума за консолидиране на законодателството, доста често възникват проблеми. Относно отдавените лица, това е сериозна драма, но нямаме доказателства, които да казват, че, че властите са предизвикали а, потапянето на тези лодки или пък криминални групи. Има риск, има драматична ситуация, когато хората напускат страна, в която има война или когато бягат от мизерията. Трябва да видим по какъв начин да използваме информацията, която може да се събере чрез съвместната операция. Често Фронтекс прави това, което държавата, приемащата държава иска от него. Операцията на Frontex се фокусира в голяма степен върху анализа на риска в Средиземноморието, аналитичния преглед. Е, има много активи, които са мобилизирани. Все пак италианските власти са тези, които трябва да положат усилия, когато отправят и по-конкретно предложение. Е, Frontex може да се намеси. Да, трябва да се хвърли светлина върху случилото се, но не трябва да сочим с пръст една или друга държава членка, ако нямаме достатъчно доказателства. Да, правим каквото можем в този контекст. Знаете ли, знаете ли че е имало лица, които а, са оцелели от а, а, потопяването на, на корабите? Интервюирали сте тези лица? Да, ние водим диалог с държавите членки, които са засегнали, за да разберем какво точно се е случило. Но нито ние, нито Фронтекс имаме оперативна възможност да вършим, ан... извършваме анкети. Ние разчитаме на информацията, докладите, които ни се предоставят. Колкото повече информация е постъпва от държавите членки и от Върховния комисариат, толкова по-добре. Ние се опитваме да подобрим начина на работа на Фронтекс не само като се спазват правата на човека пасивно, а да бъде много по-активен в това отношение. Знаем, че законодателството, което ще бъде одобрено този месец, е, трябва да бъде приложено на практика. Трябва да се извлечем полуки, да се опитаме да хвърли максимално светлина заедно с държавите членки, е, с е, неправителствените организации с местните власти. В контекста на диалога за мобилността, миграцията и сигурността, ние ще имаме една по-добра рамка да погледнем нещата от двете страни на Средиземноморието. И още нещо за Евросюр. Има ще бъде направено законодателно предложение до края на годината да се интегрира информацията, постъпваща от всички органи, от полицията, от граничните служби, от морската охрана, за да се контролира движението и на миграционните потоци, на стоките, на трафика на оръжие или дрога, да имаме една интегрирана система за обмен на информация в реално време. Има някои държави членки, които са добре оборудвани, са готови да направят това. Аз бях във Валенсия, срещнах се с представители на Гвардия Сивил. Те са постигнали доста напредък в това отношение. Това е система, която ще позволи а, интеграция с Марокко и Тунис ще настояваме те също да се включат в системата, защото имаме общо предизвикателство да се сложи край на трафика, защото това води до загуба на човешки е, живот е, и до, също до развитие на криминалните мрежи. Тези предложения ще бъдат направени в е, едните седмици. Сигурно не съм отговорил на много въпроси, но съм на разположение, както на вашата комисия. Председателят, благодарим за вашите усилия, за това, че се опитате да отговорите на сложните въпроси, които ви бяха поставили. Но преди да приключим по тази тема, да дадем пред... думата на представители на полското председателство, но моля да бъдете максимално кратки, защото имаме още една точка от днешния дневен ред. Благодаря. Ще се опитам да съм максимално кратка. Що се отнася до Средземноморието, в неговата цялост, е, председателството и съвета напълно подкрепят всички стъпки, предприяти от Европейската комисия за прилагането на решението на съвета от юни. Председателството участвала в делегациите, които бяха изпратени наскоро в Марокко и в Тунис. Ще участваме и в бъдещи мисии. За тя говори господин Мансервиси по отношение на съдържанието на партньорствата съвсем накратко, тъй като попитахте. Като цяло, споразуменията за мобилност с споразумения, в които се говори за улесняване на издаването на визи, за реадмисията. По отношение на географския баланс, с оглед на тези компоненти, бих искал да кажа, че той ще се запази. По отношение на Програмите за презаселване и унгарското предложение там се натъкнахме на проблеми от правен характер. Нашите правни служби се изказаха неблагосклонно за това предложение. Така че ще трябва да се работи допълнително с парламента и комисията. Благодаря. Благодаря. Последен коментар, господин Мансервиси. Няма какво да добавите. Добре, всъщност повече от достатъчно говорите. Господин Тавареш, съвсем накратко. Обръщам се към председателството. Председателството или по-скоро съвета вече анализирали контрапредложението на парламента или е, представило ли го е на правните служби на съвета за оценка? Анализираме това предложение. Надявам се, че ще успеем да ви дадем информация на 20 е, по време на изслушването за убежището и презаселването. Благодаря. кратък отговор, задоволителен. Благодаря ви. Председателя говори без микрофон. Господин Мансервиси положи максимални усилия да даде отговор на всеки един от вашите въпроси. Благодаря. Преминаваме към последната точка по същество за днес. А prossima. Yes. We shouldn't be in delay. Не трябва да закъсняваме. Нека да ви напомня, че след тази точка ще имаме и редовно заседание на координаторите. Ще има заседание на координаторите. Не сега, не сега. Сега ни остава още една точка. Това е точка 7. Просто ви напомням колко е важно да спазваме определените е, часове за отделните точки и времето, с което разполагаме. Точка 7 се казва Европейска година на гражданите. Моля ви. Моля ви за внимание. Онези от вас, които остават в залата, е, моля за внимание. Онези, които си тръгват, моля да запазят тишина. Следващата точка се казва Европейска година на гражданите 2013 година. Европейския съюз планира да определи 2013 година като Европейска година на гражданите, като планираме да поставим ударението върху правата на гражданите на Европейския съюз и искаме в центъра на нашата работа да поставим правото на гражданите да упражняват всъщност своите права. Целта е да повишим осведомеността относно правата, свързани с европейското гражданство и най-вече по отношение на свободното предвижване и пребиваване на територията на държавите членки. На 11 октомври нашата комисия определи госпожа Пападополо за докладчик. Първо ще изслушаме днес господин Вандерстейн, генерален директор на Генерална дирекция комуникации в комисията. Той ще представи предложението на комисията. След това ще чуем и господин Ясински, представител на полското председателство. И накрая ще дам думата на нашия докладчик и на някои членове на парламента, които ще искат да се изкажат. Първо давам думата на генералния директор на съответната дирекция в комисията, господин Вандерстайн. Имате думата. Благодаря. Госпожи и господа, в своята резолюция от 15 декември 2009 година Европейския парламент призова комисията да посвети 2013 година на европейското гражданство. За да може да се придаде скорост на дебата относно гражданството на Европейския съюз, както и да се информират гражданите за техните права, особено като се има предвид новите разпоредби включени в Лисабонския договор. Смятаме, че в времена на економическа и финансова криза Европейската година на гражданите ще бъде една много важна инициатива, защото, както вие казахте, господин председателю, Важно е гражданите на Европа да осъзнаят какви са техните права и какви ползи имат от това, че са граждани и на Европейския съюз. Важно е да се присъединят все повече и повече граждани към политическия проект, наречен Европейския съюз. Комуникационните дейности, свързани с тази 2013 година, представляват важен елемент. И те трябва да бъдат подготвени в партньорство с парламента. Говоря, например, за изборите за парламент през 2014 година. Председателя на комисията Барозо заяви, че идеята на комисията, въобще смисъла на съществуването на комисията е да овласти е, гражданите, европейците. Настоящата економическа криза представлява, може би, най-голямото предизвикателство в историята на нашия съюз. В допълнение към нея имаме и криза на доверието сред гражданите както каза председателя Барозо в своята реч за състоянието на Съюза. Тя беше произнесена пред Европейския парламент на 20 септември. След тази реч за състоянието на Съюза, миналата седмица комисията прие пътна карта за стабилност и растеж. Това е план за действие в пет точки, чиято цел е да излезе от затворения кръг на несигурността, породена от твърде голямата задлъжнялост на страните, като целта е да се гарантира растеж и стабилност. Плана беше представен миналата седмица от председателя Барозо и тази неделя ще бъде представен и на официалния Европейски съвет. Обедени сме, че във времена на криза Необходимостта да се дадат повече права на европейските граждани е по-съществена от когато и да било. Изключително важно е европейските граждани не само да подкрепят реформите предприятия на европейско ниво, но и да участват в самия проект. If we look to the results of the Eurobarometer... Ако погледнем резултатите от проучването на Евробарометър, в отговора на въпроса какво означава Европейския съюз за гражданите, 45% от отговорите казват, че според гражданите Тук основно става въпрос за правото да се пътува, работи и учи в Европейския съюз. След това на второ място 37% от отговорите обвързват Европейския съюз с едината валута, еврото. Европейските граждани считат правото на придвижване за съществено и проистичащо от европейското гражданство. Нека да използваме тази асоциация, за да възвърнем доверието на гражданите в Европейския съюз. Целта на предложението е да покаже на гражданите на Европа на практика какво означава да си европейски граждани. Европейската година на гражданите ще бъде отлична възможност да се демонстрира, че гражданите са в сърцевината на политическия дневен ред в Европа ще имаме възможност да обясним на гражданите какви са техните права на гласуване, че имат право да участват в европейските избори, да се кандидатират. Ето защо избрахме и 2013 година, тъй като това е една година преди изборите за Европейски парламент през 2014 година. Това ще бъде една отлична възможност да се мобилизира електората. 2013 година ще отбележи и 20-та годишнина на европейското гражданство, въведено от договора от Маастрехт. Госпожи и господа, господин председател, ако разгледаме целите на тази година на гражданите, вече ви казах, че искаме гражданите да разберат какви са техните права, свързани с правото на придвижване. Искаме да ги информираме по-добре. Нашето предложение има за цел да повиши осведомеността на гражданите и да даде възможност да упражнят своето право, да живеят където поискат в Европейския съюз, да пътуват където поискат. Искаме да създадем едно чувство на принадлежност към Европейския съюз. Определено смятаме, че по-голямото придвижване на гражданите ще окаже благоприятно въздействие върху единния пазар и ще доведе и до растеж. с тази година на гражданите 2013 искаме да дадем тласък на дебата и разискванията относно ползите от това да си гражданин на Европейския съюз. Европейската година на гражданите ще се управлява централно от гледна точка на комуникацията – Бихме искали да можем да разчитаме на всички партньори. Искаме да сътрудничим с всички заинтересовани лица, стратегическите партньори на европейско ниво ще бъдат европейските институции. Това се подчертава в междуинституционалната група за информация. Там са представени Европейски парламент, съвета и комисията. В тази група комисията призова всички институции да представят конкретни предложения, за да може тази година да се превърне в успешна инициатива. На ниво заинтересовани лица информационните служби на парламента в държавите членки ще играят важна роля. Бюрата на комисията ще трябва да работят в партньорство с всички останали заинтересовани страни. Правителствата на държавите членки и партньорите от гражданското общество също ще участват. службите на комисията, които чрез своята дейност достигат до огромен брой граждани, ще се опитат да разгърнат максимално своите ресурси. Тази европейска година на гражданите ще бъде насочена към самите граждани, но е, ще имаме нужда и от е, посланици, които да предават е, нашите послания Трябва да отделим специално внимание на изборите за Европейски парламент през 2014 година, за да може гражданите да участват на широка основа. Статистически погледнато, жените, младите хора и по необразованите хора имат нужда от особено внимание в тази връзка. Предлагаме да има действия на национално, местно и регионално ниво. Предлагаме да има информационни кампании, да има обмен на данни, обмен на опит. Предлагаме да се проведат конференции относно ползите от това да можеш да работиш и да живееш там, където поискаш. Надяваме се, че гражданите ще участват масово. Искаме да засилим ролята на веб страниците Europe Direct и Your Europe. Това са ключови информационни канали. Господин председател, госпожи и господа, членове на настоящата комисия, комисията очаква с нетърпение да обсъди това предложение с вас. Готови сме да отговорим на вашите въпроси. Няма съмнение, че в бъдеще ние ще обсъдим възможностите за превръщането на тази година в едно ефикасно начинание, положително начинание. Парламента и комисията ще бъдат стратегически партньори в тази инициатива. Благодаря. Благодаря ви за представението. Сега господин Газински от името на полското председателство има думата. Благодаря, господин председателю. За мен е част да бъда тук. Имаме едно съвсем кратко послание от председателството. Би било много трудно да се каже не на едно толкова добро предложение. Текстът е много добър. Ние положително ще го представим на делегациите, колкото е възможно по-скоро. До три седмици работната група в съвета, която се занимава със свободното движение, ще посвети особено внимание на този въпрос. Предвид и на присъединяването ни към Европейската конвенция по правата на човека, ще обърнем особено внимание на това досие. Не мога да предугадя каква ще е позицията на държавите членки, но се надявам, че това досие ще бъде предвижено напред и че съветът ще може да отговори на Европейския парламент с изключително положителен сигнал по текста. И нещо, което искам да кажа най-накрая на този етап. За полското председателство свободното движение е нещо, което никога не сме оценявали. Благодаря ви, че бяхте кратък. Сега давам думата на госпожа Пападополо като докладчик. Благодаря, господин председателю. Всички са ентусиазирани, доколкото разбирам полското председателство, комисията. Радвам се, че съм определена за докладчик по този толкова важен въпрос. Това е тема, която много, с колегите, много от колегите обсъждат. Какво означава европейското гражданство, какво означава да си гражданин на Европейския съюз. Това, което трябва да направим е да се обединим, да улесним упражняването на правата на европейските граждани да имат достъп до информация за техните права. Европейската година на гражданите се базира на доклада за европейското гражданство за 2010 година, целяща да премахне оставащите пречки пред упражняването на свободното движение на европейските граждани. Все повече хора живеят в друга държава членка от своята собствена. Особено това въжи за завършилите учебни заведения, които търсят работа. Добре, е, че Европейската комисия се вслуша в казаното в резолюцията на Европейския парламент от 15 декември 2010 и сега имаме това добро предложение. Ние ще наблегнем на основните права, правата на работа, на свободно избиране мястото на живеене, принципа на равнопоставеност на всички лица по отношение на образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, достъпа до услуги, също достъпа до информация и до документи, нуждата от равно третиране на мъжете и жените, правата свързани с обучението, и ученето при целия живот. Ние ще обсъдим всички тези въпроси преди изборите през 2014 година. Това ще даде стимул за участието на европейските граждани в изборите и че те могат да участват в определенето на древния ред на Европейския съюз, като упражнят правото си на глас. Така ще се справим с въпроса за ниското участие в изборите. Даните показват, че много хора искат да научат повече за европейското гражданство. Страните в, хората в моята страна Кипър 94% от тях, повечето младежи, не знаят какво е да живеят и да се движат свободно, защото в моята страна, за съжаление, има отказ на свободно движение на хора. Затова това е доклад, който ни изправя пред предизвикателства, особено за моите съграждани от, от Кипър. Очаквам да работя заедно с докладчиците в Сянка, с комисията, с полското председателство, с а, а, председателството на Кипър, за да предложим възможни варианти. Нуждаем се от съдействието на всички. Ние внимателно ще подходим и ще направим предложения, които да са конкретни, които да наблягат на съвместната ни работа. Очаквам плодотворно сътрудничество с всички и очаквам докладът да бъде интересен за всички. Председателят благодаря. Сега давам думата на господин Согор. Благодаря. Аз ще говоря на унгарски. За jelentés, javaslat az Európa това предложение. В 2013 да бъде обявена за Европейска година на гражданите не само цели да се стимулират основните права, но и предлага конкретни цели Знаем, че има някои недостатъци, свързани с взаимното признаване на квалификациите или с достъпа до здравеопазване и други социални услуги. Преди около една година една от държавите членки не допусна свободно движение на президента на друга държава членка – Ето защо е важно да информираме непрекъснато хората, да стимулираме дискусии сред гражданите по въпросите за свободното движение. Текстът е чудесен, както беше споменато. Бих искала обаче да спомена, че той е свързан с Стокхолмската програма и стратегията Европа 2020. От името на НП и като докладчик в Сянка мога само да кажа, че Изцяло подкрепяме това предложение и благодарим на Европейската комисия. Мистер Согър? Господин Согър, приключихте ли? Госпожа Гьонц. Благодаря. И аз искам да приветствам това предложение. Смятам, че е изключително важно да се помогнем европейците да разберат, че съграждани и на Европейския съюз, нека да си напомним, че е важно да не разочароваме гражданите. В момента забавяме присъединяването на България и Румъния към шенгенското пространство. Това е свързано също с свободно предвижване на гражданите. Тази година възстановихме граничния контрол в някои страни на Европейския Европейския съюз. В новините за тези теми се говори постоянно, гражданите чуват за тези проблеми. Ние слагаме бариери пред възможностите да се учи, работи и така нататък в други държави членки. Ако ще информираме хората за техните права, нека по някакъв начин да премахнем тези бариери. Ако не успеем да го направим, то ще доведем до още по-голямо разочарование и проблеми. Благодаря, госпожа Лътфорд. Uh, Благодаря. Кой може да е против една такава година на гражданите? Не ми харесва, че ще трябва по някакъв начин да, да поставя пръв в колелата на тази инициатива. Но участвах в заседанията и на настоящата комисия, и на комисията по петиции. Ако погледнете всички проблеми, свързани с изпълнението на практика на директивата за свободното придвижване, директивата за свободно придвижване на гражданите, то си задаваме въпроса, не трябва ли да премахнем пречките пред това предвижване. Не искам да звуча разочарована, но тази година ще струва много пари като инициатива, а пред гражданите има сериозни бариери все още. Ние приканваме комисията да започне процедури е, по нарушения, макар че май повече се говори, отколкото да се действа. Ако погледнем проблемите, е, с които се сблъскваме сега, например, възможността да се издаде е, възможността да се издаде разрешение за пребиваване по силата на член 10 от тази директива. Е, там има много проблеми. В моят избирателен район има хора, които трудно получават шенгенски визи. Е, нека да погледнем и хомосексуалните двойки. Те отиват в други страни в Европейския съюз и съответно губят своите права като партньори, е, права свързани с правото на собственост, осиновяване и така нататък, грижата за деца. Като цяло инициативата е положителна, но нека да попитам Полша, например. Полша зачита ли онова, което се казва в директивата от 2004 година за правото на хората да един същи пол да сключват брак? И говоря само за брака, въобще няма да споменавам регистрираното партньорство. Добре е да има такава година, добре е да е, отчитаме онова, което е постигнато на практика, само че не много е постигнато. 7 години изминаха вече от тази директива. Имаме голям брой нормативни актове, имаме и съдебна практика, купища дела, които вече са закрити и нищо не се прави. Директивата не е приложена както трябва на практика. Аз искам да кажа на моите избиратели, че всичко е приложено както трябва преди да празнуваме. Извинявайте, че така като че ли хленча малко, но ако ще се използва тази година като инициатива, нека да кажем на гражданите, че има и проблеми. И е, дано да не се стига до там, че ще имаме сумата и петиции и жалби. Защото май до там ще стигнем. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Както госпожа Лутфорд Бих искала да кажа, че чествайки Европейската година на гражданите, не трябва да се ограничим само до информационна кампания за европейското гражданство и свързаните с него права. Първо, защото считам, че един от основните проблеми, свързан с европейското гражданство, е, че съгласно текстовете, които съществуват, това е нещо като допълнение към националното гражданство. Това въжи особено, що се отнася до правото на гласуване и някои други плава. Въпросът, който трябва да бъде поставен, е какво означава да си гражданин на Европейския съюз. Хората да осъзнаят тази принадлежност? Това е основен въпрос. Също считам, че има и известна объркване в тълкуването на термина гражданство в Европейския съюз. Дали е направено проучване какво означава всичко това за отделните държави членки. Аз съм французойка и понятието гражданство в Франция води до много дебати, както и, и знаете, това е свързано с нашата история, с Френската революция. Често е, имаме навика да твърдим, че гражданството не се дава, то се признава. Като оставим формалното юридическо признаване, включително по отношение свободата на движение, има и други права. Трябва да има възможност гражданите свободно да се изразяват. Съобщението, което ни беше представено, има нещо, което ме обезпокои, че в периоди на криза Европейския съюз е по-важен от всякога и гражданите на Европейския съюз трябва да подкрепят реформите и активно да участват в тях. Мисля, че ако тръгнем от тази дефиниция, ще имаме проблем с това да насърчим европейското гражданство. И на последно място, малко съм изненадана, че не се говори за инициативата за европейско гражданство. Това е един елемент, който допринася за развитието на истинско европейско гражданство. Предполагам, че ще имаме и други възможности да поработим по тази тема. Благодаря, господин Мораес. Като един от последните оратори искам да кажа, че това е добър текст. Исках да поставя въпросите, които бяха повдигнати от госпожа Гънц и от Сара Лътвард. Когато подготвихме доклади от парламента, относно европейските години, често се оказваше, че имаше високи очаквания, а накрая се стигаше до разочарование, защото бяха доста общи. Надявам се това да е по-различно. Да има обобщение от една страна, да има предоставяне на информация относно правата на хората. Това е нещо, което се струва да се направи, да се насърчат положителните неща. В измененията на парламента ние ще можем да се фокусираме върху съществените въпроси в области, в които не действа свободното движение и гражданите не могат изцяло да се ползват от правата си на място. Госпожа Пападопол говори за младите завършили университета лица, които търсят работа в други държави от Европейския съюз. Така че в доклада ще се поставят всички съществени елементи, свързани с пречките през свободното движение. Едва ли ще стигнем до повече петиции, както очаква Сара. Хората може би ще разберат, че Въпросите се поставят. Разбира се, отговорите може би няма да бъдат дадени в този доклад. Има разбирателство в голяма степен в Европейския парламент относно необосмалното забавяне на присъединяването на България и Румъния към Шеген. Така че нека да използваме тази възможност да покажем какви са пречките пред свободното движение на хора и какво трябва да бъде разрешено. Господин Бронкс. Благодаря. Господин Баросо беше цитиран е, да казва, че целта за съществуване на Европейския съюз е да а, даде да оправомощи европейските граждани. Но това не е така. Защото когато хората говорят с език различен от този на еврокацията, Нещата опират не до демокрация, до а, популизъм, се твърди. Необходимо е да се информират гражданите. Тази, този следобед това беше подчертано многократно и е, че трябва да се управлява централно комуникацията. Всичко това се базира на едно разбиране, което е в противоречие на европейския проект. И че ако някой не приема този проект, това може да се дължи само на липсата на информация или на, на невежество. Може да нарича това информация, мога да го нарека пропагандна. Всичко това се плаща с обществени средства. Гражданството е, е връзката между държавата и тези, които живеят в там. В Обединеното кралство добре разбират, че Европейския съюз не е държава и за това не може да има и такова гражданство. Това нарушава постепенно и неумолимо а, суверенитета на държавите членки, както и в други области. Председателят а, вече не напредна времето, предстои ни и заседание на координаторите. Моля да имате това предвид, за да можем да приключим тази дискусия. Господин Мулдер. Съвсем накратко. Всичко, което чух от комисията и съвета, го подкрепям. Обеден съм, че европейското сътрудничество съществува и докато съм жив, ще бъда европеец. Е, така или иначе, обаче, малко се притеснявам. Е, има толкова много важни неща в Европа, други по-важни неща. Кризата с еврото, финансовата криза въобще, безработицата. Чудя се какви са резултатите от предишни подобни години. Не знам какви резултати са постигнати. Всяка година е специална година на нещо. Оставам с впечатлението, че винаги, въпреки всички положени усилия, резултата е пренебрежимо малък и така ще стане и този път. Дано да не се окаже лош пророк. Благодаря. Сега трябва да дадем думата на комисията. Колегата, който а, направи първоначалната презентация, моля ви да дадете минута на господин Ясински. Може би той иска да даде някакъв а, отговор, ако има въпрос, на който искате да отговорите. Господин Ясински, заповядайте. Благодаря. Искам да отговоря на въпроса на уважаемата е, членка на Европейския парламент. Ако паметта не ме лъже, имаме информация относно страните, които а, прилагат разправите на директивата. Тук а, не става а, въпрос за процедури за, за нарушение. Вие говорихте за, за моята държава членка. Сега няма как да ви дам подробна информация. Аз обаче ще се свържа с вас отново и ще ви дам информация относно всички разговори, които сме провели с комисията. Ще ви дам подробна информация. Нека обаче да ви кажа, че точно по този въпрос, за който вие говорихте, няма процедура по нарушение срещу нашата страна. Благодаря господин Несински за това, че спазихте времето. Господин Ван Дерстеен. Благодаря. Аз също ще бъда кратък. Искам да благодаря на докладчика и на депутатите, които изразиха своята подкрепа за предложението на Европейската комисия. Ще отговоря общо на въпросите, които бяха поставени. Разбира се, все още има зони, в които упражняването на право, правата не са пълни, но е необходимо да има консенсус и крайната ни цел е правата да бъдат изцяло упражнявани. В отговор на казаното от госпожа Лътфорд, през следващите бяха заведени 10 процедури за нарушение през последните 6 месеца по отношение на не спазване на директивата за свободното движение. В отговор наказан от госпожа Вержия, когато говорите, че свързваме кризата и упражняването на правата на гражданите, това беше само един пример. Ясно е, че в периоди на криза има липса на доверие. И това недоверие възниква между гражданите и политиците. Това трябва да се коригира и именно това целим с нашето предложение. Относно използването на резултатите, има проучване, което се провежда в момента относно упражняването на правата на гражданите и в частност тези, които се отнасят е, до активното гражданство. Резултатите от е, изследването до края на годината ще бъдат представени и ние със сигурност е, ще ви ги представим в рамките на вашата комисия. Това предложение трябва да се гледа разглежда като катализатор, тъй като ние не сме ограничаваме само в рамките на съобщението. Има други измерения на гражданите, гражданите като потребители и те трябва да също да се мобилизират в рамките на Европейската година на гражданите. Нашите действия не са пропагандни Става дума за информация, за комуникация. Когато говорим за комуникация, имаме предвид и информацията, която се движи в двете посоки, както информация, която се предоставя на гражданите, така и тази, която постъпва от тях. Нашето съобщение не цели популизъм и пропаганда а точно обратното, а цели комуникацията и запознаване на гражданите с техните основни права в рамките на Европейския съюз. Това беше в отговор на представените изказвания тук. Опитах се да бъда максимално кратък. Председателят, сега госпожа Пападополо за последни думи. Благодаря. Ще кажа единствено, че този доклад може да се окаже като катализатор за това какво искаме да постигнем и къде се намираме. Много е важно в този доклад да включим конкретни предложения за действия. Нека да не поставяме ударението върху празнуването или върху генерализацията. Трябва да Говорим за ключови елементи, като правото на свободно предвижване в целия Европейския съюз, как да се гарантира това право, как да се гарантира правото на заетост, особено за младото поколение, след което има голяма безработица, как да гарантираме добро качество на живота в ситуация на криза и как да създадем равни възможности за всички, защото не би трябвало да има пропуск между хората от Северна Европа, е, от Централна Европа или от Южна Европа и Европа, която граничи с Средиземно море. Трябва да обсъдим как да работим заедно, за да може европейското гражданство да бъде привлекателно за всички. Благодаря. Благодаря. Така приключваме заседанието на комисията днес след обед. Сега моля всички, които имат право да са на заседанието на координаторите, да останат в залата. Ще имаме заседание на координаторите. Благодаря на всички. siamo un po' in ritardo. Perché? No, eh? Eh? Credo di sì, che alle 6.30 e dobbiamo finire.